Процедурен въпрос. Госпожа Зубера. Госпожо председател, ще гласуваме три резолюции с спешен характер и ще има поименни гласувания. Не можем обаче да правим писмени заявления, за да обясним защо сме гласували по определен начин. Ето защо искаме правилника за дейността да се промени, за да може всеки депутат да може да обяснява защо е гласувал по съответния начин. Според правилника за